Уважаеми колеги, би следвало да започнем. Първо, моля за извинение нашите гости, че в момента поне не сме твърде многобройни, що се отнася до членовете на, деле, на нашата комисия, но пък за сметка на това виждам голям брой заинтересовани слушатели, за които надявам се този следобед ще бъде ползотворен. Надявам се, е, че и повече членове на нашата комисия ще се присъединят към нас, но тъй като нямаме много време, започваме днес по дневен ред. Имаме и изслушваме относно новата Европейска програма за култура по този тема. Нашата комисия изготвя становище по, собствено, е, по собствена инициатива, който почти съвпада по време с е, съобщението на Комисията за творческа Европа. Господин Граматикакис е нашия докладчик. Той е в сградата. Надявам се да се присъедини към нас и искрено се надявам това изслушване да допринесе за изготвяне на един добър качествен доклад по Европейската програма за култура. За това без бавене ви позволете да ви представя нашите гости. Първо, господин Уго Бакела, съосновател и председател на фундация, е, фундационе Фицкаралдо от Торино, е, който с интересно заглавие пледуария за привеждане в съответствие на амбиции и адекватни средства. Очакваме го с интерес. Най-сърдечно казвам добре дошла и на госпожа Кристина Меркел, ръководител на отдел култура, спомени за света в Германската конвен... комисия за ЮНЕСКО. Тя ще говори на темата заедно по-силни за в един глобализиран цифровизиран свят, опции за културни мерки в Европа и накрая госпожа Роза Перес Монклю от Брюксел, която ще ни представе пред, ще говори за новата програма за култура от гледна точка на гражданското общество. Моля всички експерти, но те са и предупредени да сведат доклада си до 10 минути и след всяка презентация ще имаме възможност за въпроси и отговори с надеждата, че ще прекараме един много ползотворен следобед. На първо място давам думата на господин Бакела за неговия доклад. Добре дошли в нашия Европейски парламент и заповядайте. Благодаря за поканата ви тримата консултирахме помежду си предварително и се надявам, че това, което ще споделим с вас, е, е, е, ще бъде добре интегрирано като едно цяло. Аз реших да насоча вниманието си на, върху методическата страна на въпроса, както и да направя някои оперативни предложения, тъй като е, както мнозина от вас знаят е, и, и вие, аз се притеснявам от разпространяването на една риторика, която много често води до резултати, които не отговарят на очакванията и надеждите на хората. Така че много често, а това все по-често се случва и навсякъде, е, политиците е, действат двойно, е, са раз, разкъсани между от е, надеждата и общо взето повтаряне на мантри, свързани с много обща визия, е, задавайки рамка за действие, без всичко това да е свързано с конкретна политика и резултата е неадекватен, е, неефективен и и понякога добри, дори вреден като политика. От друга страна е, сме свидетели на процъфтяването на определени политики, при, свързани с определени очаквания и е, натиски, натиск, който води до е, определени мерки в отрасли и подотрасли. Според мен тези два различни подхода е, имат едно общо. Това е факта. Те не обхващат дълбочината и сложността на настоящите промени е, социални, економически и културни, както и характера на носителите и осъществяващите промените в гражданското общество, в економиката и в социума. За, защо обществената политика трябва ясно да обхваща, когато говорим за култура и конкретните начини за постигане на да, произвеждане на ценност, материална и нематериална. Културата обхваща много области и много дейности. Наративът, който в момента е много популярен е, на творческите, е, творчески, обхващащи творческия отрасъл като едно цяло е, е добро средство да пледираме за това. Води до, до, до, до добро, добър отзвук в медиите, но този архипелаг, защото културата е наистина един архипелаг, се нуждае от един общ поглед, обща политика, която след това това да доведе до мултидисциплинарна политика, свързано с иновации, свързано с добре подходящи, подход, много подходящи политики, които обхващат различните вериги на производство, включително вместо обща стандартизирана политика. В момента по-настоящем концептуалната рамка и набора от средства на новата цифрова економика много често се пред, предлага като новата перспектива за раз, развитие на творческия сектор. Не намирам, че идеята е добра, а опитът в различни европейски области все по-често доказва моята правота по една много проста причина, че повечето голямото мнозинство, бих казал, от културни организации не се характеризират с растеж и с разширяване на пазара и не са в състояние да извлекат полза от опрени инкубатори, от финансови средства, които работят много добре в сферата на ново създавани фирми, например. Това не се отнася за културната област. Необходимо е много време за да се разшири да се стигне до аудиторията, до публиката, да се разработят нови форми на изкуство, да се развият културни дейности и така нататък. Ако се вгледате в най-интересните и иновативни дейности в културни институции и центрове, ще видите, че те категорично извличат полза от различните приложения на цифровата техника, но не разчитат и не зависят изцяло от цифровата революция. Различните видове инкубатори не работят за културни организации, докато, например, в економиката дава добър резултат. Бих казал, че културните институти и организации се нуждаят от изграждане на капацитет, което ясно проличава от някои проучвания. И те го подчертават, защото с, с малко изключения културните институти се, не притежават необходимите ръководни умения, за да могат изцяло да се възползват от цифровата революция в полза на културата. Неодавна прочетох един доклад с много критичен анализ за инвестициите от някои крупни културни институти, които влагат много ресурси в технически техническо оборудване, което се в година по-късно се оказва излишно. И при, според доклада причината е липса на достатъчно знания и умения на ръководителите на съответните културни институти. Затова аз мисля, че повече е, от защитен, много повече отколкото от защитена среда за културни стартапове, е, и мисля, че в това отношение програмата може да очертае пътя. Ние се нуждаем от е, междуотраслови политики, връзка между макрофирми, творци на свободна практика и институции чрез различни форми на взаимна подкрепа, учене в хода на работата, трансфер на знания. Има няколко програми в Европа, където различни културни институти се включват и участват, в, в които те се включват без да притежават необходимите знания, как да се възползват от своите а, колекции и как да използват а, цифровата революция. Те решават да отворят врати с различни програми за присъствие на седмици, понякога месеци, на различни големи, крупни фирми. Резултатът е мултипликация на възможностите, услугите, продуктите и подобрение на услугите, предоставени от културните институции, както и широки възможности за малки фирми, и иновативни фирми да участват на глобалния пазар, разработвайки различни а, продукти, свързани с европейското културно наследство. И накрая искам да кажа три неща първо относно пилотните проекти, особено когато имаме ограничен проект, пилотните проекти могат да доведат до резултат, водещ до различни програми и проблема на системата. Но това може да стане само ако има всеобхватен процес на оценка и разпространение на резултатите по стриктни стандарти. Това е необходимо на всички нива. Първо, това е първото условие. Второ условие. Необходимо е да въведем повече качествени показатели количествените показатели не са достатъчни, за да разберем е, качеството и характера на е, иновациите. Друго условие е, да насърчим изследователските проекти. Повече финансиране и повече ресурси, особено съвместните центрове. Необходими са ни нови емпирични данни, особено в междуотрасловите и междусекторните развития. Трябва да видим каква е стойността и какво е отражението на културните проекти върху други проекти, за да зна... други сфери, за да знаем как да създаваме програми, защото как културата допринася за културно сближаване, за повече здраве, за добруване, каква е причината да се постигне резултат и какво, е, какво е различно и какво подкрепя обичайните дейности. И в заключение искам да кажа, че друго условие според мен според мен много важно и тук парламента може да направи много, е, това е сътрудничеството между отделните е, институции, защото много може да се направи в областта на европейското културно наследство и има много примери, в където взаимодействието между Генерална дирекция култура и други области води до сериозни резултати. И това е важно, защото подобно сътрудничество може да се окаже изключително важно за националната политика, както и на европейско ниво. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря много, господин Бакела за вашето представене и за споделените идеи. Сега искам да дам думата първо на нашия докладчик, господин Граматикакис. Моля, не повече от 3 минути. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρος. Η νέα ατζέντα πράγματι αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία ώστε να... Благодаря ви. Наистина, Новата програма е чудесна възможност. За пръв път имаме координирана, интегрирана политика по въпросите на културата. Те идват в много важен момент. 2018 година е Европейската година на културното наследство. Това ни напомня, че най-важната връзка между европейските граждани е културата – Може би ние по своеобразен начин можем да допринесем за европейския проект. Както вие знаете, в момента сериозни са притесненията, свързани с центробежните сили, които действат в Европа. През последните години, разбира се, има много висок процент да, действащи лица, които не са се включили в културни дейности. Заради това трябва да включим културата и образованието във всички области на обучението. С други думи, трябва да увеличим мобилността на конкретните дейци на изкуството, Мобилността на дейците на изкуството, разбира се, е много важна и е, дейностите на комисията в тази посока също имат значение. Според мен трябва да работим в полза на ограничаването на този бюрократичен кошмар, за да не достига той до дейците на изкуството. Трябва да получим подкрепа за тези дейности и заради това трябва да повишим осведомеността искам да предложа един платформа, която да подпомага потребителите, за да дават информация за всички възможности за финансиране и за подкрепа. Също така подкрепям факта, че поставяме акцента върху конкретните изкуства. Бих искал специално да спомена инициативата Music Moves Europe или музиката тласка Европа напред. Тя е част от програмата Творческа Европа. Та тук ще имаме стабилно финансиране. Към момента само 3% от финансирането на програмата върви в посока на финансирането на музиката, по-конкретно на класическата музика и заради това смятам, че програмата, тази нова програма, ще бъде успешна единствено, ако имаме сериозно допълнително финансиране от бюджета за културата и за програмата Творческа Европа. Да, въпреки че програмата Творческа Европа е доста успешна, за жалост тя е ниско финансирана. Възлиза само на 0,15 стотни от процентите на бюджета. Тоест това само е стоеността от общия бюджет за култура. Предложението от страна на Комисията за увеличаване на финансирането е важна стъпка, но все пак то не е достатъчно. Заради това и бих искал в предложението си да се увеличи бюджетът два пъти след 2020 година. поне 1% от бюджета на държавите членки трябва да отива за културни дейности. Бих искал да разгледам и външното измерение на програмата. Искам да отбележа, че културата всъщност е най-силното ни оръжие. Благодаря на тези оратори, които са дошли за да се изкажат пред нас. Ще разгледам въпросите и в самия доклад. Благодаря ви. Благодаря ви. И така, сега ще е, дадем думата за въпроси или коментари. Тъй като е, след всеки въпрос или коментар ще има възможност за отговор, питам вас, е, искате ли сега да отговорите, господин Бак, Бакела? Сега или малко по-късно? Добре. Хелга Трюпел има думата сега. Yeah, um, thank you very much. Um, I think it's a good opportunity. Много ви благодаря. Смятам, че възможността да сме част от това заседание днес е добра, защото можем да добием представа за това какво ще мислим по-късно по отношение на тази програма. Според мен е важно да имаме видимост относно конкретните части на програмата. Говорим за медиите, за културата, за музиката в сърцето на Европа. Миналата седмица ни казаха, нека не говорим за подпрограма за медиите, всъщност не можем да имаме подзаглавия, свързани с медиите. Имаме най-различни дейци тук, творци, които създават филми и така нататък. Да става въпрос за комуникация в крайна сметка, така че именно по този начин можем да се свържем с европейските дейци на културата. Освен това, съществува и проблема с увеличаването на бюджета. Всичко това е свързано с МФР. Всички знаем, че е много трудно и този процес ще продължи да бъде труден за държавите членки, но ние като комисия сме напълно убедени, че заедно трябва да се преборим за увеличението на бюджета. Смятам, че специално в тази ситуация в Европа, всички трябва да се борим за контекстът на многообразие. Говорим за най-различни видове многообразие, религиозно и други. Та, наистина трябва да имаме предвид, че работим с най-различни хора. За да се справим с този въпрос, ни трябва културен дебат, междукултурен диалог, образование. За мен лично именно това е в сърцето на европейския проект, а именно многообразието и единството в многообразието. Ако изгубим това, тогава ще си говорим за различни идентичности и именно за това ще говорят и лявото и дясното, а така ще загубим всъщност сърцевината на европейския проект. Именно за това тази дискусия е изключително важна. Благодаря ви за подкрепата. Смятам, че ще можем да работим заедно и в идните седмици. Трябва да работим в рамките на сектора, защото именно така ще работим заедно. Vielen herzlichen Dank. Благодаря на Хелга Тръпел. Господин Бекела, ще вземете ли отношение по коментара? Okay. Make, make the... Може би ще оставя коментарите си за към края. Севия Коста, две минути. Не бих искала да се изказвам за програмата а, Творческа Европа. В крайна сметка това е инструмент, който тълкува културната програма, поне аз така разбирам. Много се радвам отказаното от господин Бакеле преди малко. Да, вие ни казвате, че не трябва да изпускаме от поглед целта си. Имаме възможност да стои пред нас една един дневен ред за културата в Европа. Той задава посоката ни за действие през определен период. Трябва да знаем какви са ни целите и инструментите, с които да стигнем до тях. Що се отнася до политиката за европейската култура, като а, докладчик, ние трябва да разберем как всичко това работи като едно цяло. Имам обаче два коментара. На първо място, бих се радвала да получим а, малко повече яснота относно идеята, че не можем да имаме някакво дигитално решение на проблема. Решенията, които работят за информационните технологии, не е задължително да бъдат решения, които работят за малките дружества или пък за НПО и за асоциациите. Това са групи, които имат нужда от това да създават проекти, да се развиват. И всичко това е свързано с културните въпроси. Що се отнася до програмата Творческа Европа и политиките, които се въвеждат през последните няколко години, те са част от международната културна дипломация, както и от стратегията за уменията. Чудя се дали не смятате, че ни трябва други приоритети. Изказването ви каза, че трябва да инвестираме в хората, трябва да сме да инвестираме в възможността те да станат иноватори, а не просто да инвестираме в някаква абстрактна иновация. Би било интересно да разберем как точно това ще се случи, как можем да създаваме умения, не просто някакви инкубатори да развиваме. Благодаря ви. Е, Sì, posso, mi, mi sposto all'italiano. Eh, eh, sì. Ще отговоря на италиански. Да, наистина смятам, че именно хората трябва да бъдат в сърцевината на проблема, в центъра му. Именно така ще се постигне истинска иновация. Не ни трябва нова програма, не ни трябва ново мултимедийно приложение. Трябва ни нова технологична, културно-социална иновация. В рамките на културните институции не можем да допуснем а, достъпът до култура просто да бъде оставен в ръцете на някой друг Не трябва а, това да излиза от ръцете на културните институции. Иначе тези институти ще започнат да вървят по свой собствен път и не се знае доколко те ще успяват да се възползват от иновациите и от всички тези развития, които стоят отвъд техния обхват. Смятам, че рискуваме да има разрив между поколенията, ако не създадем условията за действие на световния и на европейския пазар. Действия, които да гарантират устойчивост и възможности за микропредприятията, както и за десетките хиляди хора на свободна практика, които работят в сектора. В сектора. Те ще излязат от културния сектор, ако няма възможности на пазара. трябва да кажа, че ние сме работили с много а, стартиращи предприятия в областта в фармацевтичната индустрия, например, има няколко предприятия, които могат да инвестират много милиони евро в развитието на конкретни приложения, но създаването на приложение за за музеи и други не водят до приходи в рамките на 3 години, като в други сектори. Е, Благодаря ви много. И така, стигаме до вторият ни е, е, гост, госпожа Кристина Меркел, която е, вече представих като ръководител на отдела култура е, спомени за света на е, Германската комисия на ЮНЕСКО в Келн. 10 минути. Да, благодаря. Госпожа председател, ще говоря на английски. Ние познаваме е, съобщението на комисията, в което се съдържат и доста емпирични е, елементи, но също и страт, стратегически елементи. И е, този всеобхватен е, подход във връзка с създаването на мрежа е, на платформите. Да, действително 167 е номера на члена, който регламентира въпроса с многообразието, културното многообразие. Естествено, това се отнася не само за периода от съобщението насам, но и от 2014 бих казала, че вече работим в такава среда. Е, културният отдел на ЮНЕСКО също е, се занимава с тези въпроси. Е, въпросът, основният въпрос е всъщност от каква културна политика се нуждаем днес, за да осигурим именно възможности за неограничена културна изява. В програмата за култура се започва с участието, културното участие и възприемането на културата в този етап на културния проект. Ние високо оценяваме факта, че е, тази година е година на културното наследство на Европа и освен това елемента мобилност, който излиза все повече на е, преден план, е, е също съществен елемент в програмата на културното и образователното пространство в Европа е другият момент, на който ще се спра. Естествено, че в рамките на културната мобилност и взаимодействието и културното участие става дума най-вече за мобилизирането на хората и за тяхната мобилност. 2018 ЮНЕСКО смята, че трябва да преработи своята програма в, именно в това отношение. Затова наблягам на тези индикатори и на тези елементи. От наша гледна точка три измерения са особено важни и си струва да се занимаем с тях. Културната практика – разнообразието на културни практики. Е, това се вижда и проследявайки културното наследство по места. 20 милиона граждани всъщност са ангажирани в един вид кооперативи, които се занимават именно с това и опазват културното наследство. Също времено трябва да имаме предвид и хибридните места за развитие на културата, обществените библиотеки, публичните заведения, в които хората а, биват обединявани именно поради интереса им към определено културно явление или занимание. И когато а, ни питат а, коя е най-важната културна а, дейност в света, а, ние казваме, че това е а, в момента вече като че ли се измества от телевизията и слушането на радио към новите видеомедии и аудиовизуални средства. В този смисъл бих препоръчала да направим следното заключение. Да, цифровата среда, цифровия контекст променя всичко свързано с културата и културното разнообразие е много важен момент. Именно това е и важният елемент, който трябва да осъзнаят всички творци, всички занимаващи се с креативна дейност без цифрова среда и без умения е, в тази среда е, вече почти нищо не може да се направи. Е, и става дума не само за екосистемата, която се споменава в програмата, но за разнообразието на културно изразяване. И втората тема, на която ще се спра, и е, се развива динамично, това е културното наследство. Изграждането на културно наследство, запознаването с това културно наследство, затова споменах и библиотеките, и всички останали културни учреждения, но модерното разбиране вече предполага да сме по-амбициозни. Какво точно означава културно наследство? Това означава обединяване на различни форми на творческа изява, които можем да открием в света и в Европа и това означава естествено също запознаване с тях. Е, отново ключовата думичка е мобилност и всичко това естествено ще продължи да се развива и а, е, анализира. А, е, би трябвало да навлезем в дълбочина на този проблем. Това, което е интересно в момента е силната връзка между това, което смятаме, че трябва да а, а, се запази и това, което смятаме, че трябва да се направи в рамките на културните взаимоотношения. Мобилността е нещо много важно като предпоставка за запознаване с културното разнообразие и за осъзнаването на това разнообразие, познаване на съответните практики, включително и на политическа коравнища, да кажем, взаимоотношенията между отделните културни министерства основната инициатива по отношение на е, финансирането на е, мобилността на европейско равнище е нещо изключително важно, но трябва да имаме предвид е, и необходимостта държавите членки да се ангажират по-активно както и различни организации. Имам предвид и Конвенцията на ЮНЕСКО за изразяване, културно изразяване и насърчаване на мобилността между всички, които работят в сферата на културата и творческите индустрии. Много насърчително е, но времено се нуждае от изясняване всичко това, което се случва в рамките на Еразъм Плюс – Естествено, че е, е, трябва да се инвестира в тази програма. Тя е много успешна. И културното пространство е, и изобщо културните пространства в Европа допринасят за взаимосвързаността. Много важно е в рамките на peer-to-peer -peer да се учим един от друг на партньорска основа много интересен опит имаме е, на равнище градове е, и би трябвало да преодолеем някои е, стереотипи, някои така, до този момент обичайни подходи, както и господин Граматикалис посочи, че е, в някои случаи поради бюрократични е, е, така, спънки нещо не се реализира така, както би трябвало да бъде. Промените в Европа естествено са предизвикателство, но те предлагат и огромни възможности. Европейския дневен ред за култура променя културната политика, променя досегашните ни виждания за културни действия. Ние виждаме, че можем да свързваме отделни елементи, защото взаимосвързаността всъщност води до повече ефект и естествено има и много хора, които очакват много повече от е, Европа. Не само тук в Европа, но и е, в целия свят. Е, ЮНЕСКО и други организации ще трябва да изиграят една съществена роля в това отношение. Става дума за сериозна трансформация, свързана с е, цифровизацията, която е едно е, огромно предизвикателство днес, но предлага и много възможности. Благодаря за вниманието. Ja, vielen herzlichen Dank auch. Благодаря много сърдечно за вашата оценка и тъй като не виждам в момента желаящи да се изкажат или да задават въпроси, аз ще задам един въпрос в Германия Федералният съвет, където са представителите на федералните провинции, е, е, излезе с едно становище, което не е много ласкаво. Ще цитирам една част от е, това становище. Може би Федералният съвет се е почувствал по някакъв начин засегнат. Затова ще ви попитам как вие тълкувате нещата. Федералният съвет е, съжалява, че съдържателната насоченост на е, културата и в новата програма за култура е, свежда в по-голяма степен, отколкото до сега, нещата до ползата, което е записано и като възможност, но също времено трябва в програмата да се създадат и очертати възможностите за тази полза или за полезния ефект, което не е направено, така че се критикуват и целите а именно досегашната цел насърчаване на културното разнообразие и културния диалог се замества от социалното измерение на културата, което в крайна сметка поставя културното разнообразие на второ място. Така се тълкува най-малкото програмата. Федералният съвет смята, че културата е, така да се каже, вече ресурс, според съобщението на комисията Естествено, че е, това може да доведе и до нежелан ефект. Федералните провинции в Германия и страните в Европа да кажат, е, сега няма да пипаме културата, тя не е в нашите е, компетенции. Федералният съвет правилно ли толкова или не? Да, благодаря ви за този въпрос. Аз също много внимателно прочетох това становище на Федералния съвет. Бундесратът според мен до някъде е прав, защото и ние самите проучихме много внимателно оценката за въздействие към, този, към съобщението. Запитани са много организации, много хора. И също времено насърчаването на културното разнообразие е нещо, което е записано в договора, но между културно разнообразие и културен диалог има разлика. Така че мога само да призова парламента да извърши един много съществен анализ, да види дали става дума за един вид трансверсалност или е, ползата трябва да се толкова по друг начин. Е, но активният е, граждански е, аспект в момента вече е много по-силно изведен напред, отколкото преди 9-10 години. Благодаря във всеки случай за този въпрос, тъй като аз също съм си задавала въпроси в тази връзка и е, препоръчвам е, във вашия доклад е, много сериозно да се помисли по тези въпроси. Не става дума за това дали едното или другото е вярно. На английски много често се използва израза cultural resource, но това е, е едно положително понятие. Това е, буди радост, възторг, особено сред децата и се разбира добре. Мобилността, според мен, обаче е основният момент и е точното наименование върху явлението, на което трябва да се обърне внимание, защото то ангажира всички е, участници в творческите процеси и културата, а също и съответните е, компетентни органи на различни равнища и в Брюксел, и в държавите членки. Хелга Трюпел. За мен беше много важно да чуя последното казано от Кристина Меркел. Наистина става дума за мобилност и от отношение с многообразието. Това присъства и в политическия дебат на Европейския е, съюз и то по много решаващ начин. Като част от е, либералната демокрация. Друг, другия може да не ми допада, но аз трябва да приема неговото мнение, ако просто това е друго мнение, което не възвеличава насилието. Но живеем в общество, където другите са много други. И понякога това е е наистина притеснително, но понякога наистина успяваме да постигнем нещо трето, което е наистина добро. В момента имам чувство, че този дух не само в Европа се губи, загива, а в Европа не можем да го допуснем. Ние жив... Е, Европа съществува благодарение на културното многообразие. 23 пъти се казва съобщението на, на комисията и за това мисля, че Бундесрата е прав да подчерта подчертае това в новата програма. Аз обаче тълкувам това, макар че текста е може би леко улекотен и би могъл да бъде и по-добър. Говоря за текста на комисията, но да кажа защо аз не съм притеснена. Когато Юнкер преди две години изнесе голямата реч за е, състоянието на Европа, той нарече творците перла в короната на Европейския съюз. И аз мисля, че за един председател на Европейската комисия това е много ясно. В в началото бяха творците, трябва да ги защитим, трябва да сме наясен. И креативната индустрия, която е различна от културна политика, има много повече работни места, отколкото автомобилостроенето. Това не е внезапно враждебно пред враждебна фирма, ако те се занимават с кино и изкуство и с музика и така нататък. И това допада на младите. И затова намирам казано от Кристина Меркел много важно. Е, не само погрешни критерии за полезност, економика в културата, не новолиберални е, критерии. Не това виждам аз последното становище на комисията. Е, комисия, културата като ресурс, като скрит потенциал, който да не се изтласква в кюшето, а да се отбележи като нещо изключително важно за развитието на Европейския съюз. И ако не искаме да спуснем кепенците, трябва да свикнем точно с това. Да, е, да, като говорим за ресурси, иначе като говорим за ресурси, е, все мислим за екология и така нататък. Но това е нещо хубаво. и при културата е същото. Стига да не го, да стигнем до антидемократично от разграничаване разминаване, Защото културната политика може да се зло... Е, използва за лоши цели. Познато ни е от национал-социализма и сега има примери. Но ние имаме дълбоко демократично разбиране за културата и в този смисъл говорим и за ресурсите. Председателката, благодаря много. Госпожо Меркел, ще отговорите ли, искате ли да реагирате или съвсем накратко, защото е интересно да се видят резултатите на Евробарометър. Изненадано е, че картината е много по-оптимистична, много по-ясна подкрепа се очертава за европейския проект, особено когато се говори за силните връзки между европейските граждани. Първата тройка са култура история и общи ценности. Е, тази програма Памет на света е, на ЮНЕСКО, където ние работим много широко на европейско ниво, това е също едно измерение, което искам да подчертая. И, и извън пилотните проекти, тук имаме една много по-широка общност, която съществува, но това са трите стожера е, за свободата, свободата на медиите, на, на творчеството и на науката. Те са част от е, нашата система и те дават динамика и продуктивност на обществото. И аз мисля, че си заслужава да помисли много сериозно по тази позиция на Бундестага като вдъхновение и за вашия доклад парламента. Благодаря Силвия Коста. Този диалог е изключително важен. И той ни помага да разберем, да вникнем в същността на нещата. М можем по-добре да се насочим към за, занемарени аспекти. Искам освен това да кажа, че е възможно при трите основни цели, социалната цел, например, е, да не влагаме баналното съдържание. Тук става дума за споделени ресурси, за културно наследство, за ценности, за споделена история. Това не бива да се подценява в противен случай случай нека не забравяме, че се нуждаем от свобода за творческа изява, за творчество и това е важна част от иновациите. И за това трябва да кажем и нещо много конкретно. Но като говорим за тази кохерентност между вътрешни и външни дейности, може би да ни кажете нещо малко по- подробно. а се занимавам и с културната стратегия за Европа и в третата точка става дума за междукултурния диалог, който е важен не само износ на европейска култура, но и възможността за световно културно потребление, бих казала, това е важно като обогатяване и като ново предизвикателство. Това е също интересен подход, който споделихте. Благодаря, Силвия. Госпожо Меркел, имате думата. Ще продължа на английски. Въпросът е, че отваряйки националните пазари, възможностите за производство, за продукция в наша собствена полза. Това обогатява страните ни и се превръща така или иначе това е факт. Преди 10 години е, програмата е, се самопостави в глобален контекст. Света малко изчезва, но ако гледаме как се развива културната област, областта на изкуството, този подход е, отдолу нагоре, от професионалните общности, които разработват свои подходи и те са много продуктивни. Нашия опит е, че в три години работейки за, с страни от Средиземноморието, с европейски партньори, ни кара да установяваме, че наистина имаме много по повече общо, отколкото осъзнаваме. Нека не забравяме това. И така, разбира се, да не забравяме и рамковите условия. И в този смисъл мобилността и политическите амбиции, споделени от всички държави, членки и общността да създадат по добри възможности за равни възможности е, ще ги доведе до, е, като говорим за е, честна търговия, коректна търговия, нека да го говорим и за културата, особено музикалният отрасъл е изключително динамичен и аз тук виждам много полезни елементи, както в програмата, така и в работния документ. Е, когато говорим за професионални партньорски взаимоотношения и виждаме че навлизайки и ние го забелязваме, работейки и по данните, с които разполага ЮНЕСКО. Мобилността е, нараства включително и глобално, но е, Европа има двойно повече възможности, отколкото на други места. Това е всъщност е, е, мотива ни. Благодаря. Преди да пристъпим към последния доклад, Джули Уолт, имате две минути. Смятам, че е много важно в тази дискусия да видим какво всъщност се намеква и какво се казва реално Бих искала да обърна внимание, че свободата на медиите и на пресата като цяло не е част от програмата за култура. Според мен това е ясен пропуск, особено ако си говорим за европейски ценности и за демокрация. Трябва да имаме предвид употребата на изкуството като средство за осмислене на ситуацията, в която се намираме в момента. Заради това и трябва ясно да заявим, че се борим за борбата на пресата и на медиите. Много ме притеснява факта, че това не е в дневния ред. Благодаря много. Госпожо Меркел, имате думата. И аз разбирам това, но самата аз не съм наясно с подробностите, защото ако разгледате световния доклад за промяната на политиките, ще видим, че разглеждаме основните свободи като свободи на медиите, на културното изразяване, както и на половата идентичност. Както виждате, това е доста широко понятие и вижда се, че ние разбираме, че различните свободи реално са взаимосвързани. Т.е. науката, медиите и културата работят заедно ръка за ръка. Това е много важно. Трябва да дадем възможност както на частния, така и на обществения медиен сектор, на секторът като цяло да процъфтява. И именно заради това би било добре да включим тази четвърта екосистема, т.е. тя трябва да бъде максимално видима, особено ако имаме предвид младеща. Това е, което исках да кажа. Yeah, Много благодаря. И сега е, идва всички очакваме с голям интерес на гледната точка на е, гражданското общество. Госпожа Перес Моклю е, за 10 минути. Благодаря ви за поканата за участие в тази важна инициатива. За нашата организация Culture Action Europe това е много важно, защото ние работим по бъдещето на европейските политики. Вече година и половина се случва това. Презентацията ми е на екрана И така това се случва от гледна точка на мандата ни. Ние се опитваме да вкараме културата в центъра на дебата и създаването на политиките. Какво означава това? Работим с политиците, с гражданите, с тези, които оформят политиките и с експертите, за да видим какво мислят те за бъдещето на културната политика в Европа. Сега ще ви представя една оценка за това как тази програма, която е предложена, реално е, се сравнява с общото мнение на, на обществото. Нашата мрежа е всъщност мрежа на мрежи. Състои се от транснационални мрежи и национални мрежи. Те са от най-различни области. Говорим за циркове, музика, танци а, и други. После имаме и културни организации, фундации и индивидуални членове. Всичко това ни позволява да имаме широко разбиране на общите въпроси и на общите тенденции. Това, разбира се, ни дава и особен поглед върху бъдещето. Културата на Европа обаче, прощавайте, нашата организация Culture Action Europe, също така и общност, която е част от културното пространство на Европа. Това културно пространство на Европа всъщност представлява това, което виждате на следващия слайд, а именно имате партньори, културни дейци и други често ни казват, че не е лесно да си обясним влиянието и ценността на културните политики на ниво Европейски съюз. Да, понякога обаче едно изображение реално ни помага повече от хиляди думи. Европейското културно пространство е една прекрасна екосистема от връзки и взаимодействия – и какво се случва? Ами, разменят се и идеи, образуват се партньорства и нови форми и действията стават възможности, възможни. Трябва да подчертаем, че в днешни дни това става възможно благодарение на европейската културна политика. Тя е сложна, защото европейският модел избира да цени, да цени многообразието. Ако имаме а, някакъв по-прост модел върху културата, тогава ще имаме три големи а, издателства и картината ще бъде много проста. Заради това и програмата за култура е много важна, както и дискусията днес. Като цяло, а, на, социалната и културна политика в Европа позволява еволюцията на това културно пространство, трябва да направим така, че това да се случва и за напред. Що се отнася до бъдещето на културната политика, когато започна целият процес на консултации, забелязахме, че всъщност като цяло културата не присъстваше, но сега забелязваме, че всъщност тя е много високо в списъка направихме една от най-широките консултации относно това какво може да предостави културата за бъдещето на Европа. Как ще се развият бъдещите политики на Европа за културата. Събрахме 8 Събрахме се в 8 различни държави, срещнахме се с всеки, който имаше желание да се включи в процеса, организирахме ателиета и различни други видове дейности. И след тези а, широки дискусии получихме 8, прощавайте, 6 основни принципа. Те бяха поставени в една цифрова платформа и бяха обсъдени отново а, с а, повече от 500 хора, души. Това е позицията ни върху програмата а, за култура. Консултирахме се с всичките членове на нашата, на нашата организация и после, след като излезе самата програма, отново проведохме консултации. След като успяхме да съберем тези данни, можем да кажем, че имаме оценка за програмата за култура на база на шесте принципа. Първият е свързан с това, че ни трябва един балансиран, открит подход към културата. Да, нямаме препратки към креативността и към творческото начало в изследванията. Те са много важни в економически план, но би било хубаво това, може би, да се подчертае. Да се постигне един баланс е много трудно нещо, но все пак в днешни дни виждаме готовност да се постигне този баланс. Вярно е, че економическият стълб към момента е много важен, но все пак съществуват и някои по-открити економически а, съображения, например а, достойното заплащане на дейците на изкуството е много важно за тази система. Също така включваме образованието в рамките на економическата система. Но според нас това е рискувано, защото а, реално образованието ни дава възможност да създадем едни осведомени и критични граждани – сега имаме трансверсални а, връзки. Те са свързани с един конкретен сектор, именно наследството, културното наследство. Това повтаря вече казаното по преждеговорившите. Ясно е, че трябва да включим а, на материалното и нематериалното наследство, за да можем да направим връзката между а, творенията на мин, миналото и тези на настоящето, за да имаме последователност, така ще имаме и връзка между твърдата и меката инфраструктура. Що се отнася до секторите, ние бихме искали да повторим това, което каза господин Бакела, а именно, че в консултациите си забелязваме, че хибридизацията между секторните подходи и взаимодействията, които вече споменахме, реално надхвърлят а, а, значимостта на проблемите, които са само в един сектор. Бихме искали да посочим, че достойното и равноправно третиране на всички сектори е изключително важно, за да имаме културното наследство на Европа такова каквото е тази прекрасна картинка, която видяхме преди малко. Вторият принцип, който е едно от основните притеснения, които има гражданското общество, е концентрацията върху социални развития, като например миграцията, която вече европейците от доста време мислят. Концентрираме се върху културното многообразие, междукултурния диалог и целим социално вклю... приобщаване и други. Виждам, че има нужда да комбинираме всички тези подходи. Знаем, че тези, които се занимават с изкуствата и културата, се занимават повече с културни дейности, в които се внимава най-вече за благополучието на съответната целева група, но според мен залагането на този текст тук е добро начало. След това преминаваме към мобилността. От гледна точка на образователния сектор това е много важно. Призоваваме комисията да бъде много амбициозна, т.е. да включим всички хора, които се занимават в културната сфера, включително дейците на културата, организациите и така нататък. Трябва да бъдете амбициозни и когато гласувате финансовата подкрепа за тази инициатива. Когато правихме консултациите, едно от най-сериозните развития, които в момента прехвърлят границите на различни сектори, е запазването на културните права и свободата на творческо изразяване. Мислехме си дълго време, че това не е проблем и за жалост забравихме как да действаме, следователно и не подкрепяхме образованието и, обучението на културните институции и хората, които работят в тях за ситуации, в които има, да кажем, някакъв вид нападение срещу тях. Трябва да работим в сътрудничество с Агенцията за човешки права. Трябва да създадем и схеми, в които се обучават артисти в риск, както и да подобрим а, работата в областта на изследванията в областта на изкуството. Нека разгледаме и последните три момента. Радваме се, че образованието е включено в културната програма. Надяваме се, че парадигмата на STEAM ще достигне образованието и културата, но ще включи и изследванията в областта на изкуството. Също така трябва да подобрим гражданския диалог и връзките с външното измерение. Трябва да имаме и двупосочност на действията. Не можем да насърчаваме само европейските ценности навън. Трябва да имаме истински и значим диалог. На последно място, но не и последно по значимост, за целия културен сектор, но и отвъд него трябва да подобрим събирането на данни това се случва в контекста на цифровата промяна, цифровите програми. Платформи дават възможност за потребление и всичката тази информация обаче реално бива а, покривана. Трябва данните да бъдат предоставени на обществеността. Това няма да застраши економиката на данните. На нас ни трябва само обща информация, не ни трябват. Да данни на конкретните лица. И последен момент, дневният ред трябва да бъде по-амбициозен. Този, тази програма има потенциала да бъде амбициозна и заради това бихме искали да се удвои финансирането за Творческа Европа, да бъде един процент не общата, общо финансиране за политиката, а за всяко от по нея. Благодаря ви. Yeah, vielen, vielen Благодаря много и за този принос към нашата дискусия. Оглеждам се Силвия Коста. Много моля, максимум две минути. Ще се изкажа накратко. Като цяло беше много интересно. Смятам, че Имаше много консултации, наистина сте ги провели добре, видях това и в собствената си държава, но има няколко неща, с които съм съгласна, които вие отбелязахте. На първо място трябват ни по-ясни цели. Също така смятам, че трябва да има добра връзка между образованието, обучението и създаването на умения. Трябва да има ясна връзка тук. Това в контекста на STEM. Един коментар във връзка с казаното на господин Бакела. Това, което очакваме като един вид а, наследство на Европейската година на, на културното наследство, е въпросът свързан с работата между конкретните служби, която засегна господин Бакела – всички говорим за тази програма и какво ще се случи след плана за действие. Не трябва да забравяме обаче и един от големите успехи на европейската култура за културното наследство. Трябва ни работа между действащи. Благодаря. Веднага ли ще отговорите? Имате думата. Concur, да, напълно съм съгласна с това, че културата трябва да попадне в погледа на обществото, но това трябва да се случи във всички а, области на политиката. В конкретни програми се избират а, дадени сектори или пък конкретно измерение на печалбите в даден сектор и така нататък. Ако искаме успешен цикъл на програми, тогава трябва да разгледаме целия сектор на културата и на творческите индустрии. Именно това означава за нас координирано поставяне на културата в дневния ред. Благодаря ви, то е много важно. Благодаря, Хелга Трипъл. Да се върнем на въпроса с събирането на данните и въпроса свързан с американските технически клиенти и липсата на засягане на този проблем в Европа. Започнах пилотен проект – със създаване на една обществена платформа Дигитален европеец. Не знам дали сте имали възможност да обсъдите този въпрос. Преди 10 години имахме а, дебат по този въпрос. Сега отново той започна. Говорихме си за частния монопол, който е много труден за, труден за контролиране. Много трудно е да имаме влияние върху тези процеси. И заради това искам да попитам дали имате сте работили за една европейска платформа, която да дава възможност за достъп до стандарти и други от европейските граждани. Какво мислите за тази идея? Благодаря. Uh, Въпросът ви идва съвсем на време. Ще посветим ежегодната си конференция през октомври на цифровите въпроси в културния сектор. Всички сте поканени една от тенденциите, които забелязваме, е, че съществуват цифрови а, общности, но те не са свързани. С други думи, нямаме достатъчно добри мащаби на действие на нашите а, операции. Заради това ще обсъдим това на конференция. Много благодаря. Госпожа Шойдрова, моля ви, две минути. Благодаря много, извинявам се, че не бях тук през цялото време, защото имах заседание в комисията по заетост, но благодаря за вашето изложение. Е, Ч чух в края ви, в края на изказването ви по-конкретни неща, свързани с европейската политика в областта на културата. Например, искам да чуя вашето мнение относно е, нещо конкретно. На европейско ниво Имаме много интересни, прекрасни неща, като, например, е, е, европейска столица на културата. Вече десетки градове е, поеха тази функция. Това първо. Второ, имаме паметници, които е, влизат, получават, получиха знака за наследство, лейбъл Heritage. Това са паметници, и по, по които са включени в а, грижи за тях, възстановяване и така нататък. И освен това тези паметници ще продължат да бъдат представени като една верига, като една мрежа от обща дейност, но това изисква европейска подкрепа на, в рамките на програмата Творческа Европа. Тук такава подкрепа няма. За жалост ми се струва, че ако загубим време, енергия, инерция, всичко постигнато до сега ще, на европейско ниво ще се изгуби. Необходимо е такова, е, тако, европейско рамо, за да запазим примерите за добро взаимодействие в културата и на местно, и на е, регионално, и на европейско ниво. Председателката госпожа Перес. Um, <laughs> две са измеренията. На първо място едното е свързано с цените. Като цяло, трябва да сме честни, културният сектор не ги смята за особено полезни. И все пак европейският капитал за култура е точно обратното. Всичките очакват, прощавайте, европейските столици на културата са нещо напълно различно. Очакваме работата по културата да се случва на местно ниво. Тук имаме и засягане на въпроса за управлението на много нива не вършим достатъчно, за да свършим всички тези нива. Трябва да работим допълнително в тази посока. Именно така в контекста на ограничени ресурси ще можем да постигнем максимално на база на това цялостно европейско културно пространство. Що се отнася до един конкретен аспект на управлението, що се отнася до наследството, едно от успешните измерения на европейската година на културното наследство е растежът, а именно той става приобщаващ. Ние бяхме максимално широки в определението си и се надяваме това да продължи и в следващата МФР, т.е. дори след като приключи тази година, трябва да имаме една максимална продължителност на тези политики. Трябва да работим с държавите членки, парламентите за един отворен и приключващ, включващ. Благодаря. Давам ви думата. Something to the issue of governance and, and part... Искам да добавя нещо във връзка с управлението и партньорството. Ако искате културата да влезе в а, общественият а, в а, общественото полезрение. Трябва да разгледаме културата като цяло. Не трябва да разглеждаме само компонентите на производството на културни продукти и на разпространението им. Трябва да разгледаме връзките с гражданското общество, с разпоредбите и с местните власти като цяло. Според мен именно това може да стане много по- тя е ясно заложено в тази програма. Трябва да се подобри а, регионалното партньорство. Тоест, трябва да се идентифицира как обществото а, се справя с проблемите, какво работи и какво не, а това ще помогне много на европейските политики за да може да се направят едни големи връзки като цяло. Именно това ни дава гаранции за бъдещето на, на културата отвъд обществените политики. За това и бих искал да ви приканя да вземете предвид връзката с а, а, различните фундации из целия свят, в Италия, в Португалия и другаде, всички тези фундации през последните няколко години разработиха интересни програми. Те са изключително иновативни. Тук терминът е изключително а, подходящ. Това са паневропейски програми, малки пилотни проекти и ако включим тях в диалога и ги попитаме какво ще работи, би било добре. Може би ще бъде добре да имаме пилотен проект в тази област. Благодаря и за това важно припомняне на фундацията. Имахме възможност в Лисабон да посетим е, е, такава фундация и чухме много за европейски проекти с е, други европейски фундации за обмен между творци и мисля, че така можем да почерпим положителния импулс за нова европейска програма. Джули Уорд. На първо място съм много доволна, че Роза е тук. Аз лично съм член на Culture Action Europe. Лично аз съм член и бих искала да ви приканя да станете част от тази организация. Аз го правя в качеството си на член, а не на политик. и смятам, че ние като членове на този сектор трябва да работим на основно ниво, отдолу нагоре. Ние трябва да разберем колко евристична е културата е и трябва да имаме предвид как, че културата си взаимодейства с най-различни области на живота. Трудното тук е, ако си мислим а, по-отделно за всеки аспект, например на нивото на комисията, справяме се с културната дипломация успяваме а, да, свър... да накараме Кълт и Афет да се съберат на едно общо заседание. Но все пак а, ние искахме културата да се превърне в една цел за устойчиво развитие. Това не се случи, но все пак а, в настоящата програма виждаме а, а, препратки към STEAM – т.е. изкуствата вече са част от така наречените STEM в една по-голяма абревиатура STEAM. И така, трябва да се замислим къде трябва да водим битката, когато искаме културата да бъде призната от а, другите области на управление. Благодаря ви за милите думи. Много се радваме, че сте наш член, както знаете. Въпросът е изключително важен трябва да постигнем напредък. Трябва да се борим за повече а, полезни взаимодействия между културата и други области. А, да, има най-различни политики. В някои се говори за STEM, в други за STEAM. Понякога а, буквата A е в скоби, но ние държим да имаме един по-общ, един по- съобразен подход. Бих искала да подчертая две политики, които са много важни, именно на първо място политиката по сближаване. Всички знаете за а, програмата ERDF. А, тук се опитаме да включим а, културата като една от целите. А, все, все пак ние работим за да включим конкретна цел, която да е свързана с културата. Естествено, тя ще се занимава с културното наследство, но и ще надхвърли този въпрос. Второ, Вторият въпрос е свързан с научно-развойната дейност и програмата Хоризонт Европа. Тя започва да признава културата, но все пак това се случва на парче. Имаме културното наследство и изменението, измерението свързано с получаването на приходи, но все пак научното измерение също трябва да се включи тук. Това е пример за цифровата ни економика. Тя е създадена от инженери, но на нея липсва едно социално и културно измерение, а именно то помага на продуктите да функционират добре. Заради това и трябва да поставим културата на равна нога с всички останали. Благодаря. Благодаря. Накрая господин Сампиери от комисията ще има думата за 3 минути. Моля, съобразете се с регламента. Um, thank you also for the attention with which uh, you have благодаря ви много, благодаря за вниманието, с което сте прочели документа ни. Наистина съм много доволен от всички тези подробности, които сте успели да намерите в нашия документ. Наистина това е програма, която започва с фактите. Тоест, гражданите вярват в способността на културата да създаде една общност, Цялата идея е, че много европейци, европейски държави имат най-различни ценности. Именно за това и както вече казаха, това е програма, която ни позволява да постигнем по-добри условия за създаването на Европа, прощава преминаването на Европа в един континент, който създава иноватори, а не просто иновации. Това е един избор, който сме направили. Напълно съм наясно, че мобилността може да бъде част от економиката. В крайна сметка има економически последствия от економиката. А, прощавайте, от тези дейности и социалното измерение наистина е част от а, мобилността. Но както виждате, економическото измерение, което предлагаме тук, е именно ролята на творческото начало, защото искаме Европа да бъде континент на творческото начало, а изкуството и, и творчеството могат да бъдат много важни за химията, за физиката и за науката като цяло. Затова и бих искал да ви приканя да имате малко по-широко определение за економиката. Не говорим просто за цифри, свързани с заетостта и с растежа. Много съм благодарен за всички тези прекрасни идеи мога да ви уверя в следното. Интегрираният подход към културното наследство и а, фокусът върху а, участието в управлението са изключително важни за нас, а, що се отнася до а, запазването на културното наследство. Те бяха част от а, предложението ни за 2018 година и са части от самите ни действия по време на 2018 година като година на културното наследство. Що се отнася до съгласуваността между външните и вътрешни политики, това е много важно за нас. Ние бихме искали да... Под... Ние подчертахме това в съвместното си а, съобщение преди две години. Във връзките си с партньорите а, и с държавите в самият Европейски съюз, ние подчертаваме това трябва също така да имате предвид, че тази програма предлага едва ли не на държавите членки да работят заедно по най-различни въпроси. Затова и предлагаме тези три теми, а именно влиянието на културата върху обществото, економиката и външните отношения. Бих искал да повторя, че е много по-лесно да се намери място на културата в програми, които вече са предложени. Много лесно е да се обсъди с колегите от министерствата и да им кажем, кажете ни какво можем ние да предложим. Така винаги започваме, но бих искал да кажа, че програмата за създаване на качествено изкуство в Европа нямаше да бъде подкрепена така от Европа, Европейската комисия и други институции, особено, що се отнася до субсидиарността, например. Бих искал да ви благодаря отново. Наистина подкрепяме изборите за мобилността, които според нас са много важни. Съгласни сме. Надяваме се, че диалога с гражданското общество ще продължи. Благодаря ви. Yeah, благодаря ви. Много сърдечно ви благодаря. Когато се предлагат е, повече средства, естествено, веднага се подобрява настроението и това въжи и за нашата сфера. Господин Граматикакис, може би иска да каже нещичко накрая, две минути. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και οι τρει συγγύσεις και πραγματικά κυρία... Да. Изслушахме τρει много интересни презентации, проведохме интересни дискусии е, и е, аз благодаря много на нашите гости. Те очертаха нови измерения, които бяха интересни. Ще направя един коментар. Повечето от говорилите подчертаха, че не би трябвало да поставяме единствено целта върху паузата в сферата на културата. нещо, което в крайна сметка до някъде се очертава като тенденция и в днешното образование в Европа. Нашата образователна система би трябвало обаче да подготвя хора, които са и любопитни, които желаят да проучват, да откриват света каква е, е по-голямата възможност е, да спечелиш повече пари, е, не би трябвало да бъде единствената цел в образователната система. Е, така че единствено полезността на културата не може да бъде критерий. Благодаря. Благодаря. Чухте е, е, хвалебствените думи, към които струва ми се всички ние можем да се присъединим. Чудесно е, че бяхте с нас, дадохте ни нови идеи, очертахте нови измерения, с които ще работим по програмата за култура и програмата Creative Europe, Творческа Европа. Надяваме се, че всичко това, което е, бе предложено, и в, двете и в двата случая може да бъде подобрено, така че ще работим по предложенията на комисията. И още веднъж сърдечни благодарности за това, че отделихте време, за да дойдете при нас и желая на всички добър път от дома. Сега не ми остава нищо друго, освен да ви съобщя, че следващото ни заседание е на 3 септември между 15 и 18 и 30 часа. Освен това, ви желая една а, прекрасна лятна вакансия. Струва ми се, че всички ние я заслужихме. Работихме много усърдно през последното 6 месеца. Но месеците, които предстоят е, до края на годината и до европейските избори, няма да бъдат по-леки, така че е, почивайте интензивно, е, зареждайте се с енергия и сили, за да можем да продължим много усърдно и ефективно и през следващите месеци. Сърдечни благодарности, казва любезно председателката е, и на нашите преводачи. Те също са си заслужили лятната вакансия. Желаем всичко най-добро. А веднага, след като приключим с това заседание, започваме с заседанието на координаторите. Благодаря на всички.